Добро утро, дами и господа. Искам да започнем. Е, нека да започнем с докладчика. И моят проблем и въпрос е какво да направим. Няма още. Колегите ги няма още. Може ли да им се обадите по телефон? А, окей. Okay. Yeah. Searching. I'm on the floors. No. Welcome, ladies and gentlemen. Einen wunderschönen guten Morgen. Добро утро на всички. Отново пред нас имаме много а, Напрегна дневен ред. Всичките те са много важни. И имаме две задачи, които трябва да решим до 10 часа, когато ще гласуваме. Искам да започнем с първата точка от дневния ред и колегата, колежката докладчица. Искам да й дам думата Романа Чизли. Herbert. Благодаря, Хърбърт. Както знаеш, уважаем, знаете, уважаеми колеги, в, през ноември 2010 година Европейската комисия направи предложение за директива към съвета за управлението на радиоактивните отпадъци и отработеното гориво. Това е свързано с работата на комисията от 2003 година, когато комисията трябваше да предложи едно съвместно предложение за две директиви – директивата за ядрена безопасност и директивата за управлението на отпадъците. Това беше е, така наречения ядрен пакет. Той беше отхвърлен, но директивата за ядрената безопасност беше обсъдена повторно от парламента и в и предходния мандат на парламента директивата беше одобрена. А сега разглеждаме директивата за управлението на радиоактивните отпадъци и отработеното гориво. Защо беше отхвърлена директивата от 2003 година? Основната критика беше, че тя не взе предвид принципа на субсидиарност. Има и други а, е, проблеми. Някои казваха, че директивата твърди, че е необходимо да има обща система за инвестиране в тази област. Държавите членки смятаха, че изискванията за финансиране в тази област са твърде строги. Имаше и още нещо, което не беше прието особено добре, а именно факта, че директивата изискваше много е, ясни графици за създаването на е, инсталациите за е, съхранение на радиоактивните отпадъци и дори страните, които бяха напреднали най-много, нямаше да успеят да постигнат това изискване което беше 2003 година. Дори Финландия нямаше да успее. Освен това, имаше опасения, че комисията ще получи правомощи по-големи от националните регулаторни органи и държавите членки смятаха, че това представлява нарушение на принципа на субсидиарност. Подготовката за приемането на пакета не беше особено добра. Сега обаче смятам, че нещата са се подобрили значително Имаше много обсъждания по въпроса и тези обсъждания потвърждават, че една директива за управлението на радиоактивните отпадъци и отработеното от е наистина необходима. Това в крайна сметка доведе до създаването на специална работна група по темата. толкова за уводните думи. Сега по отношение на методите на работа. Тази директива се основава на договора за ядрената общност и по тази причина попада по процедурата за консултиране. Тоест парламентът играе ролята на съветник по-скоро, но все пак аз предлагам да изготвим доклада с изменения, сякаш, е, сякаш е законодателен доклад. Докладът ще бъде обсъден на 31 март. Вчера представих пред колегите докладчици в Сянка пълния график. Предполага се, а, че ще се гласува през юни на второто пленарно заседание през юни. Унгарското председателство ме попита има ли начин процедурата да се ускори, защото то би искало директивата да се обсъди по време на тяхното председателство и е, цялата процедура да приключи преди края на председателството. Трябваше да се консултирам с докладчиците Сянка и с председателя Ройл, за да установя дали гласуването в комисията ни можеше да се, може да се премести от 28 май на 9 май, за да може е, доклада да влезе в пленарна зала през юни. Това обаче би изисквало а, допълнително заседание на комисията ИТРЕ. Може да се окаже полезно да се изчака малко преди да вземем решение, за да видим какви са становищата в нашата комисия и колко време ще ни трябва, за да стигнем до решение и също така да установим колко време ни трябва за консултации със съвет. Необходимо ни е ефективно сътрудничество и ако работим добре заедно, ще успеем да ускорим графика. Изслушване няма да се проведе, защото изслушване вече имаше през декември. Няколко думи за директивата. Нейните цели са три. Първо, всички държави членки се предполага да изготвят законодателство за управлението на отработеното гориво и радиоактивните отпадъци. Второ, всички разходи е, за е, тези дейности трябва да се понесат от е, лицето отговорно за възникването на тези отпадъци и е, накрая е, отделните държави членки са отговорни за приложението на своя територия. За да може да се осигури е, гладката работа на системата, трябва предприятието, от което излизат радиоактивните отпадъци, да задели съответните суми предварително и да включи разходите в крайния продукт, т.е. електроенергията. Това ще означава, че разходите за производство на електричество ще са по-високи в пред съответните електроцентрали, но също времено ще има по-справедлива конкуренция на пазара. Освен това, има и задължение да се оповестява информация. Комисията трябва да може да контролира процесите и адекватността на системите. Задължителна е отчетността и комисията ще има възможност да контролира постоянно начина по който държавите членки извършват своята дейност. Директивата покрива цялото отработено гориво а, а, при производство за граждански цели и което не е пряк продукт на минна дейност. По този начин избягваме дублиране с други директиви, например директиви, които се занимават с отпадъците от радио, радиоактивните отпадъци от минна дейност, които са покрити от друг законодателен акт. Директивата въвежда също така и компетентни регулаторни органи в тази област, определя отговорностите за безопасност, за безопасността отговаря титуляра на лиценза, има изисквания за обучение и образование, има изисквания за прозрачност – и директивата изисква всички държави членки да изготвят национални програми. В директивата също така се говори за съдържанието на тези програми, говори се и за така нареченото така наречената оценка за безопасност и досие по безопасност. И също така има изисквания за наличие на адекватни финансови ресурси. Каква е първата ми реакция спрямо тази е, директива? Мисля, че е, тя е нещо много добро. Изготвена е добре, взети е, са предвид е, реалностите в момента, но мисля, ще в някои е, свои елементи директивата да е малко по-силна. Има пък други моменти, където смятам, че тя е твърде строга. Липсват някои дефиниции. Може би ще се наложи да обсъдим самата дефиниция на радиоактивни отпадъци. И в тази връзка трябва да говорим и за обратимостта на процеса. Директивата говори и за човешките ресурси, образованието и обученията. Няма специални изисквания за научно-развойна дейност. Директивата, освен това, предполага мерки за осигуряване на адекватни познания за управление на отработеното гориво, но не говори за е, наблюдението на процеса и смятам, че е, няма достатъчно добър баланс между отделните елементи на текста, така че трябва да обмислим промяната на някои формулировки в текста някои от членовете на тази директива са по-подходящи е, за директивата за ядрена безопасност, отколкото за тази директива. Що се отнася до по-рашната работа на Европейския парламент е, по финансовите ресурси и приятото до сега, смятам, че директивата е твърде слаба в този аспект, но от друга страна не можем просто да изготвим списък с добри пожелания, трябва да имаме предвид и какво е реалистично постижимо. Що се отнася до прозрачността, комисията обмисля начини за включване на обществеността и а, трябва да видим дали това е достатъчно, за да се осигури прозрачност. Необходима ни е и дефиниция за сътрудничеството с обществеността във връзка с конвенцията Архос. И онези, които са отговорни за тези решения, трябва също да могат да упълномощават. Това не се споменава в директивата. Трябва също така да обсъдим и какво се случва, когато има споразумения между държави членки и трети страни. Такива споразумения съществуват и трябва да се вземат предвид. Не можем да се правим, че не съществуват. Има и регионални инициативи, които се предлагат и трябва да помислим за една евентуална рамка за такива регионални инициативи. А, за да няма ситуации, в които регионалните въпроси да са извинение за държавите членки, а, които имат желание да отложат а, спазването на някои принципи. Също така трябва да се обмисли пълна забрана върху износа на радиоактивно гориво. Вече има дейности в Европейския съюз по този въпрос, са дейности, които според мен са приемливи. Например, има а, преработка на изведени от експлоатация а, реактори. Трябва също така да обмислим как да включим и групата ЕНСРЕ, т.е. групата на европейските регулаторни органи в областта на ядрената дейност. Това е основно по тази директива. Очаквам да работим добре заедно. И ще взема предвид вашите препоръки за това как да се подобри доклада. Също така искам да се обърна към представителите на съвета и да ги попитам как е, те виждат сътрудничеството с нас. Бих искала да ни уверят, че нашата работа няма да е на вятъра и че съвета ще вземе предвид онова, което приемаме тук в комисията и по-късно в пленарна зала. Благодаря. Искам да помоля да започнем с дебата. Имаме четири човека, които искат да се изкажат и трябва да сме доста бързи, така че е, да говорим последващата точка, преди да започнем гласуването. Така че, моля, бъдете кратки. Господин Саро е първият.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 всички страни са засегнати, включително и моята страна, Словакия. 14% в Словакия е от енергията, която се добива, е атомна енергия. И това, което се каза, беше много важно. Е, трябва да постигнем компромис между много строги и много хлабави правила. Не бива да сме много строги, защото атомната енергия е нещо много важно, много важен енергиен източник и не бива да става прекалено скъпа. В Европейския съюз навсякъде е, се получават, генерират се радиоактивни отпадъци, използват се изотопи, то не е само в атомната енергетика, е, в други браншове възникват също изотопи и радиоактивни отпадъци. Така че въпроса за хранилищата, за съхраняването и погребването на тези отпадъци е много важно. Има няколко категории, три категории, както разбрахме, и трябва да разберем какви ресурси са необходими за отстраняването на атомните отпадъци. Държавите членки носят отговорността и колежката беше много права, като каза, че трябва да работим с съвета. Трябва да накараме съвета да вземе предвид нашите препоръки. Много важно е това, което се каза за износа. Аз абсолютно подкрепям това, което се каза. Не бива да подкрепяме становището, че отпадъците в европейски, от Европейския съюз да се изнасят в трети страни. Става дума тук, че може да развием една технология, с която да отстраняваме отпадъците и така може да създадем много работни места. Директивата покрива не покрива въпроса за безопасността на транспорта, въпреки че и това е една много важна тема. Тя много интересува хората. И още едно изречение – Атомната енергетика дълги години беше недооценявана в някои държави членки и е, възниква опасността да имаме недостиг от компетентни хора в областта. Трябва ни добро развитие на научната дейност в областта на атомната енергетика. И както бе споменато, Държавите членки трябва да си сътрудничат, за да имаме напредък. Благодаря на докладчицата, искам да, я, да изразя своята подкрепа и готовно за сътрудничество. Благодаря. Е, Колега, е, Алеко. Имате думата. Благодаря, господин председател. Аз лично съм много доволен от това, че най-сетне започнахме да обсъждаме този изключително важен въпрос – радиоактивните отпадъци от работеното гориво. Най-сетне мога да кажа, че както ние всички знаем и както романа ни подсети, че това е втория път, когато обсъждаме тази тема, след 2004 2004 година, когато съвета блокира предложенията. Аз бях докладчик по директивата за отпадъците, но за съжаление ние не постигнахме успех тогава. Днес нещата са по-различни. Директивата за безопасността беше прията през юни 2009 година. Това е знак, че вече сме в една нова епоха по-различна от периода 2003-2004. Сега сме в епохата на ядрения ренесанс. И в този положителен контекст има значително съгласие в международната научна общност, че дълбокото геологично из, заравянето на отпадъците в дълбоки геологически пластове е най-безопасното решение. Тоест този път ние вече започнахме с една здрава основа и стигнахме до добри заключения. Що се отнася до самата директива, изцяло споделя мнението и съображенията, изказани от докладчика. Също така смятам, че този доклад е балансиран и последователен. Приветствам формулата за двата етапа. По този начин се постига един разумен компромис между отговорността на държавите членки да изготвят собствени национални планове и тъй необходимата европейска координация. Дори с възможност за вето от страна на комисията в случай, че националният план не е последователен. Също така съм много за член 10 за финансовите принципи. В него много добре се посочва основната цел, а именно това, че средствата следва да се предоставят, когато са необходими. Докладът е добре структуриран, той обхваща важни въпроси. Някои неща могат да бъдат уточнени, дефиницията на ядрените отпадъци, ограниченията за износ и също така безопасността и доводите за безопасността, но като цяло съм сигурен, че можем да подобрим директивата. Поздравявам Романа и разбира се, тя може да разчита на моето пълно сътрудничество. Благодаря, господин председател. Колегин Хол. Благодаря, госпожа Рол. Thank you. Благодаря. Първо бих искала да благодаря много на докладчика, особено за това, че тя започна много отрано консултациите с докладчите в Сянка и това беше много полезно. Имахме много възможности да обсъдим текста. Също така бих искала да ви благодаря за много подробния анализ, който ни предоставихте по редица въпроси, които са много важни. Много ми беше приятно, че вие споменахте аспекта за единния пазар, защото аз мисля, че това беше голяма слабост в миналото. Прекалено често в миналото разходите за извеждане от експлоатацията и управлението на отпадъците бяха предмет на субсидии от държавния бюджет, тъй като нямаше достатъчно средства за извеждане от експлоатация. Така че всички тези разходи, и то големи разходи, не бяха отразени в себестоиността на произвежданата електроенергия. Така че смятам, че това е един от много положителните аспекти на това досие. Обаче имам някои много сериозни възражения. Наистина някои предположения които са в основата на комисията, предизвикват загриженост. Най-вече две. Първо, комисията казва, че има общо съгласи за това, че заравянето на отпадъците е дългосрочен отговор. Но иска да ви напомня, че възрастните хора в моята страна бях казали, това не е известен факт. Комисията не посочва никакви изследвания, които биха подкрепили тази теза от техническа гледна точка. Мисля се, че би било полезно, ако получим някои от тези загадъчни доклади, които, както се твърди, доказват безспорно, че това е дългосрочно решение. Защото по опитът показва, че дългосрочното решение за радиоактивните отпадъци е нещо много сложно. Ще ви дам само един пример. Тук става дума за средносрочно съхранение. В Обединеното кралство се полагат огромни грижи, за да се гарантира това, че при възможно земетресение да не бъдат засегнати хранилищата, т.е. се предвиждат възможности за определено движение, така че обаче контейнера да не бъде засегнат. Но ако има малко движение, ние имаме също така умора на метала. И това може да доведе до изтичане на течни радиоактивни отпадъци. И много сложно да се мисли за превръщането в стъклоподобни отпадъци на радиоактивни отпадъци също тук е доста сложно и няма общо съгласие сред експертите, че това е най-добрият начин. И освен това, това, което е отразено в предложението на комисията, има възможно противоречие между това, което е най-подходящо технически и това, което е най-подходящо от гледна е, точка на обществеността, особено когато става дума за избор на хранилище. И тук съм съгласна с госпожа Чичели. Може би, когато става дума за място за хранилище, е добре да бъде прият от обществеността. Защото може би технически е най-добре да се заравят радиоактивни отпадъци на територията на един национален парк от чисто техническа гледна точка. Но как ще се взимат все пак решенията? Комисията твърди, че по-добре е да се избират площадките в зависимост от техническите данни. Е, така че мисля си, че тези неща би трябвало да бъдат отразени в предложението. Госпожа Хамс. Е, Благодаря, господин председател. Аз искам още в началото да кажа следното. Смятам, че тази дискусия би трябвало да протече по-различно, отколкото дискусията за атомната енергетика по принцип няма за и против, защото ни трябва едно сигурно решение за отпадъците. Трябва да намерим такова решение. Сра... Е, или поне сравнително добро решение трябва да намерим и най-доброто решение. Ние знаем, че в нито една от страните, където има атомни електроцентрали, няма крайно хранилище. И в някои от страните, които от десетилетия се опитват да създадат и да подготвят крайни хранилища, има огромни трудности. Аз от опита на Германия мога да кажа, че ние сме страната, която има първия и оперира първия, първото дълбо, дълбокоподземно хранилище в Долна Саксония и междувременно федералното правителство нареди изравянето на отпадъците от 700 метра дълбочина защото тези отпадъци се оказаха заплашени. А, оказа се, че контейнерите не са надежни и самото хранилище не е надежно. Оказа се, че и изваждането им е трудно. Т.е. след 30 години, след като този, това, това крайно хранилище беше въведено в, опера... в, в, в експлоатация, се оказа, че този, тези отпадъци трябва да се извадят и ние сега не знаем как да го сторим. Тоест, моето мнение е, че трябва да се знае, трябва да се намери едно много добро решение за крайното хранилище. А за Германия това крайно хранилище беше прототипа за дъл... дълбинното хранилище, за дълбокото хранилище. И аз смятам, че на европейско равнище това, което се случва, това, което експертите казват а, за неконтролираното втечняване на отпадъците, това, тази теза трябва да бъде оценена. Това исках предварително да кажа, преди да започна със своето изложение. А, Когато господин Оттингер започна своя мандат, каза следното. Разходите не бива да играят никаква роля, когато става дума за крайното хранилище на атомни отпадъци, защото това е толкова важен въпрос, който засяга стотици поколения след нас, така че трябва да осигурим най-високото ниво на безопасност. От този аспект бих оценила предложението и, предложението и за това в този смисъл имам доста въпроси за приложното поле на директивата. Аз не разбирам много добре защо отпадъците от, от ураново производство и обогатяване са изключени и не разбирам защо не се готови за отпадъци, е, не се говори за отпадъците от военната употреба. Защо ни трябва за тях втори или трети вид хранилище в някои страни, така се увеличава риска и той не е оправдан. Аз не разбирам и друго. Не разбирам защо отпадни горивни елементи не попадат непременно под приложното поле на директивата. А има и други области, които засягат употребата е атомният цикъл, където се създават емисии или се получават от вторични отпадъци, те не са включени в приложното поле на директивата. И аз съм на мнение, че ако сега създаваме една такава директива, не би трябвало големи части от е, отпадъците да бъдат изключени. Трябва много подробно да направим предложението за регулиране на този въпрос. Освен това, въпросът за привличането на широката общественост при вземането на решение. Това е също важно. Хората трябва да имат право на мнение. Те имат право на мнение, но се оказва, че никой не ги чува. Сега господин Ройл за нас гражданите са важни. Аз участвах в форума на атомната енергетика в Европа и там също бе казано, че хората са на мнение, че няма добро решение за хранилищата. И това беше всъщност и причината, която накара комисията да се занимава с тази тема атомната енергетика ни накара ние да се занимаваме с този въпрос всъщност. Така че мисля, че в подготовката на тази директива трябва да превлечем и добри предложения от страна на широката общественост какво смятат гражданите за крайното хранилище, за крайното съхраняване на атомните отпадъци. Мога да ви кажа а, от германския опит, че няма да се постигне добро решение за крайното съхранение на атомните отпадъци, ако гражданите не са съгласни с нещата, които ние предлагаме. Това са въпроси, които засягат това, което каза и госпожа Хол. Е, става дума за въпроса за крайно съхраняване или за е, реверсибилността на отпадъците за определени периоди. И смятам, че така както изглежда графика в момента, трябва да сме готови за допълнителни консултации – не бива да упростяваме нещата. Това е едно, един от най-големите проблеми на промишлено, на индустриалното общество в Западна Европа. Има някои държави, които имат толкова атомни отпадъци, колкото всичките държави членки в Европейския съюз взети заедно. Ние сме в много сериозна ситуация при подготовката на тази директива и искам да пледирам за това въпроси, които не бяха осветени до момента достатъчно добре, да им се обърне внимание. Това не е някаква маловажна е, някаква маломажна тема, с която се занимаваме. Това е изключително важен въпрос. Искам да ви помоля за вашето търпение, за вашите усилия. Уважаема госпожо Хамс, аз имам много голямо търпение. Знаем, че това е страшно важен въпрос. Ние винаги се занимаваме с много въпроси е, тук в комисията и имаме толкова много точки, които трябва да обсъдим, че имам много неприятната задача да се грижа да спазваме времето. Всеки трябва да има възможността да се изкаже, времето трябва да се разпределя честно и вие доста дълго говорихте. Аз изрично ви помолих да спазвате времето. Добре, но госпожа Херцог има думата сега. Ние бихме могли да заседаваме и днес след обяд, да продължим заседанието си, но се опасявам, че много от колегите трябва да си тръгнат. Because... Извинете малко късня, защото Бяхме с друг колега в друга комисия, затова извинете, че не бях тук от самото начало. Като докладчик Сенко от социалистите искам да взема участие в този дебат. Първо искам да благодаря на докладчика и докладчиците в Сянка. Мисля, че имахме много успешно сътрудничество от самото начало. Съгласувахме графика, така че можем да одобрим графика. Искам да спомена, че унгарското председателство много ще се радва това досие да бъде финализирано вчера. Разбрахме това от министъра. Затова смятам, че въпреки, че трябва да обсъдим всички важни въпроси по максимално задълбочен начин, трябва също така да помним, възможните дати, определени и от съвета, особено светлината на това, че Европейският парламент е само съвещателен орган в този случай, тъй като тази директива се отнася към договора Евратум. А също така е Изниква въпрос за това, че Евратом дава голямото предимство че напредък може да се постигне само ако всички държави членки са съгласни. Но пък нека да не забравяме, че според този договор Европейския парламент е само съвещателен орган. Ние ще имаме голямо обсъждане по яд... въпроса на ядрената енергетика в светлината на Лисабонския договор и тогава вече ще можем да играем по важна роля. Независимо от това, смятам, че е важно, че комисията и сериозно се отнесе към този въпрос, докладчика също. И Въпросите бяха обсъдени в дълбочина и чрез нашето обсъждане ние имаме възможност да осведомим обществеността за това върху какво работим. Смятам, че основният въпрос, на който трябва да намерим отговор, е какво е по-важно. Ние имаме големи амбиции и след това, в крайна сметка, една държава членка може да не се съгласи и ще се върнем отново, откъдето сме започнали. Това, което се опитваме да правим е да действаме стъпка по стъпка, да правим всичко каквото можем заедно. И всички моменти, които са пречки, следва да бъдат решени. Групата на социалистите смята, че трябва да възприемем подхода според който всички заедно работим и това, което трябва да се премахне от директивата е цената на стъпката, която ще направим заедно. Мисля си, че това ясно го заявихме от самото начало. И вече след по-общите думи искам да се спра на някои въпроси. Разбира се, държавата е членка трябва да носи отговорност, всички сме съгласни, но нито економическите съображения, нито природозащитните съображения не могат да бъдат изцяло решени на ниво на отделната държава членка. Ако погледнем САЩ, ще видим, че там се търси едно окончателно решение, една окончателна площадка – ако всяка държава членка намира собствено национално решение, това не е разумно. Трябва да премахнем политическите и пазарните пречки, за да може да се помисли за това как да се намери решение от по-голям мащаб, от по-високо ниво и разбира се приемливо за обществеността мисля, че е добре да работим върху дефиницията на радиоактивните отпадъци, така че те да бъдат разграничени по-ясно от отработеното гориво. И също така трябва да уточним какво подразбираме под износ и какво разбираме под страната на происхода. Дали това е страната, която е произвеждала енергията или е държавата, в която беше извършена преработката и освен това, най-големи спорове в съвета ще предизвика този въпрос, свързан с тази директива. И със сигурност трябва много внимателно да се споменат доводите, свързани с безопасността, защото те са пряко свързани с директивата за безопасността. И трябва да се намери решение, което да съчетава двете директиви, така че те да не влизат в противоречие. Каквото и да обсъждаме за безопасността, то не може да излезе извън рамките на управлението на радиоактивни отпадъци, тъй като това е приложеното поле на директивата. Ние не можем да решим всички въпроси с безопасността в ядрената енергетика тук. Надявам се, че в крайна сметка ще постигнем съгласие. И накрая прозрачността и усъдомеността на обществеността. Мисля, че ако има един сектор в Европа, който е научил колко е важно да поддържа комуникация с обществеността, това е секторът на ядрената енергетика. Е, видяхме наскоро как с петролната промишленост стана ясно колко те са изостанали. Мисля, че можем да постигнем компромисен текст и съм съгласна с тези, които казват, че обществеността трябва да бъде осведомявана, трябва да бъде привлечена на наша страна. Т.е. тук не става дума само за прозрачност и мисля, че можем да намерим решение помежду ни. Надявам се, че ще можем да спазим графика и е, ще подготвим консултативния документ. Пожелавам успех на докладчика и ние сме готови да работим заедно. Благодаря ви. Благодаря. Сега давам думата на комисията, ако обичате кратко. Благодаря, господин председател. Аз наистина ще бъда кратък. Най-напред искам да кажа следното. След е, обясненията на докладчицата и на докладчицата, на, на докладчиците в, сен, в Сянка, се оказа, че всички държави членки са засегнати и всички държави членки са генерирали по някакъв начин атомни отпадъци, дали, независимо дали имат атомни централи или не. От, отпадъци се получават от изследванията, от промишлеността, от болниците. Каза се, че е важно да се намери най-доброто решение. Не става дума за и не. Това много ме зарадва. Наистина, най-доброто решение по отношение на техническото съгласие, по отношение на нашите документи, ние ще се опитаме да ви предоставим най-добрата информация, с която разполагаме, за да постигнете научно съгласие. Но това не означава съгласие и консенсус в е, обществото. Ето защо според нас е много важно да осигурим добра прозрачност и да осигурим участие на гражданите. Това е нашето предложение. Финландското и шведското, шведските примери показаха, че най-добрите технически решения са най-добри само тогава, ако се приемат от населението. Така че ние сме готови да приемем е, е, да приемем това, че ще бъдат отхвърлени някои елементи на дефинициите за отпадъци, но сега с силата на договора Евроатом имаме правна база, която ни обвързва да третираме атомните отпадъци по определен начин. Европейския съд постанови границите, на, в които може да се движи комисията и ние не може да, да, да третираме и да се занимаваме с отпадъците от военните операции и военните дейности. А бе казано за safety case, за, говорихме за износа на атомните отпадъци. Имаме много възможности да се занимаваме с тези въпроси, но аз така или иначе съм в ръцете на, на председателя, зная какви са вашите намерения, намерения и ще приключа като кажа само това, че аз лично съм на разположение на докладчицата и на докладчиците в, се, в сянка за всякакви експертни информации. По, по едно изречение още. Благодаря много, колеги, за всички коментари. Изредихте доста въпроси, които трябва да се обсъдят в по-големи подробности. Съгласна съм с вас, че трябва да сме амбициозни. Когато вземаме решение по директивата, обаче трябва и да сме реалисти. Благодаря за сътрудничеството. Искам да благодаря и на комисията и на съвета за това, че проявиха добра воля за сътрудничество с нас. Благодаря много. Това приключваме тази точка. Сега въпросът е дали да започнем с точка 11. За 3 минути по-добре може би да изтеглим напред гласуването. Съгласни ли сте? Добре. искам да ви помоля за следното, защото ние непрекъснато правим промени. Нека да се споразумеем, да всеки, който говори, да говори за една-две минути, не повече, защото в противен случай няма да си свършим работа. И така, дами и господа, имате ли картите си за гласуване? Сложете ги, ако обичате, в системата. Готови ли са всички? Können wir beginnen? Okay, then. Може ли да започваме? Започваме с а, извинявайте, процедурен въпрос. Много го, много обичам. Матиас, имате думата. Благодаря, господин председател. Нека да почакаме малко. Много колеги не са тук. Гласуването беше предвидено за 10 часа. Ако се огледате наоколо, ще видите, че колегите не са тук. Нека да им дадем тези 5 минути.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 Давам думата на Рита Кохола, е, за да започнем с точка 11, след което ще, ще прекъснем и ще направим гласуването. Нямаме много време. Рита Кохола, моля. И само Рита Кохола има сега думата. Така че другите, ако обичат, да внимават и да мълчат. Okay. Благодаря, господин председател. Но все пак, мога ли да говоря малко повече от 5 минути по темата, защото няма как само за 5 минути да обсъдя темата. Добре, ще се опитам да съм възможно най-кратка. Искам да говоря за темата а, срещ, за срещата в Канкун и се надявам, че ме слушате. Excuse me, please. Председателят, дами и господа, все пак е добре да запазите тишина. Мисля, че не е справедливо спрямо колегата. Е, идвате в последния момент е, и след това си говорите с колегите и не можем да си вършим работата. Имате думата отново, госпожа Кор Корхола. preparatory sessions of last year made us, most of us believe that след е, провала в Копенхаген е, имахме чувството, че механизма за разрешаване на проблемите във връзка с промените в климата на Европейския съюз е, е, е неуспешен, но в Канкун се постигна успех почти единодушно. Само Боливия беше против. Обсъдиха се много точки и това беше доста неочаквано за, про... за проблематиката, за е, промените в климата. И като цяло знаете как протече процеса. Конференцията в Канкун показа, че могат е, страните да се договорят по доста важни точки. Председателят успя да създаде много добра атмосфера за преговори, е, открита и изпълнена с доверие, нещо, което беше особено важно за развиващи се страни като Китай а, като Индия, извинете. Постигна се съгласие за полагане на усилия за а, намаляване на увеличението на а, средните световни температури до максимум до, а, под 2 градуса Целзий, като има ангажименти поети от, конкретно от индустриализираните страни. Всички е, е, е, е, развиващи се страни трябва да се отчитат за мерките, които предприемат. Само така могат да получат финансиране и подпомагане от индустриализираните страни. Има и конкретно поети ангажименти до 2020 година. Всички е, е, е, ангажиментите до 2020 година само са записани в споразумението, но са незадължителни. Целта е да няма дупка между ангажиментите по протокола от Киото – който действа до 2012 година. И по следващото споразумение, което е от 2013 година нататък, но изглежда такава дупка ще има, защото Китай не беше рецифицирал протокол от Киото, има и от, страни оттеглили се от протокола от Киото mechanism included in the Copenhagen Accords was created. Eight, the clean development mechanism беше взето решение да се борим с обезлесяването, беше взето решение за укрепване на механизма на чисто развитие, беше взето решение да се работи по а, съхранението и улавянето и съхранението на въглероден диоксид и на девето място а, във връзка с срещата в Канкун има и рамка за адаптиране към промените в климата. Няма да има нови ангажименти за намаления на емисиите в индустриализираните или развиващите се страни. Страните могат да поемат доброволни ангажименти, но задължителни ангажименти не фигурират в споразумението. Защо? Страни като Съединените щати, Русия, Япония и Канада ясно се изказват против удължаване на периода на протокола от Киото от 2012 година, Нещо, което, разбирате, няма как да насръчи страни като Китай, Бразилия и Индия да се присъединят към него. Върху президента на президента Обама се възлагаха много надежди, но се оказа, че той е, не успя да постигне много. И сега изглежда, че е, по-скоро ще се работи с доброволни декларации и ангажименти. Междувременно Европейският съюз, за е, съжаление, трябва да продължи да спазва вътрешно платите си ангажименти. Следващата конференция ще бъде през ноември и декември в Дърбан, Южна Африка. И последващата ще бъде през 2012 година в Катар. А, конференции, които не би трябвало да попречат на спазването на постигнатото в Канкун. Благодаря ви за това много спокойно и разумно представяне. Ние ще се върнем към този въпрос по-късно. И сега преминаваме към гласуване, но преди това искам да кажа, че много се радвам, че има толкова много колеги в залата и затова ще се възползвам от това и ще съобщя някои неща, съобщение на председателя и така първо. близките седмици ще имаме много натоварен график и много работа, за да можем да се справим с този натоварен дневен ред е да говорим много кратко, по една-две минути и мисля си, че ще бъде справедливо, ако всеки говори по-малко. Другия вариант е да намалим точките от дневния ред и третия вариант е да провеждаме срещи по заседания по-често. Моля, помислете във вашите политически групи, кое от трите решения предпочитате. Ако искате на едно заседание да имаме повече точки от дневния ред, моля, съгласете се с това, че ще бъда изключително строг с времето за изказвания. На мен не ми харесва да бъда строг, но иначе ще бъде много несправедливо. Следващото, което искам да кажа, ще бъда лично много благодарен на вас, ако хората влизат и излизат само когато сменяме точката от дневния ред. Да, много хора влизат и излизат, но отново мисля си, че е добре, ако влизат и излизат от залата, да го правите изключително тихо и в някакъв по-подходящ момент съвсем а, наскоро, буквално преди секунди, много хора изведнъж влязоха в залата, много хора излязоха от залата, много хора продължиха да стоят в залата и да си приказват. Всичко това нарушава реда и дисциплината. Моля да ме извините за това, че ви казах тези неща, но ако искаме да свършим работа, особено когато имаме толкова много точки в дневния ред, а нямаме чак толкова много заседания, просто трябва всички да бъдем много дисциплинирани. Извинете, просто други решения няма. Ако някой има някоя по-добра идея, моля съобщете ми. Ще се радвам да чуя вашите идеи. Er И така, ако вие сте тук на заседание, добре. Но не можем да допуснем всеки да говори колкото си поиска, предвид това, че имаме толкова много точки от дневния ред. Така че се надявам, че всички ме разбирате и че сте съгласни с това, че ще бъда по-строг. Има доста предложения за изменения, има няколко изменения, устни изменения. И така, компромис номер 3. За, против, въздържали се. И така е, с това е прието изменението. Кто е с компромисът? Благодаря. 55 за, против, отхвърлено. 56 за, против. Още веднъж, моля. 56 <clears throat> за, против, въздържали се. Трябва електронно да проверим. Моля, гласувайте сега. Окей, okay. closed. Край на гласуването. Приема се. 57 за. 85 за. Извинявайте, 58 за. Против. Приема се. Мисля си, че не гласувахме за изменени 57. 57 е, е, аз също не видях, но то е включено в компромис номер 3. С, за това е, 65 за, за, против, въздържали се, приема се 66 за, против, приема се. Компромис 4 за,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 89 за, против, въздържали се, отхвърля се. 92 за. Извинявайте, 89. Искаме да проверим. Моля, гласувайте електронно сега. Край на гласуването. И така, приема се. Благодаря ви. Приема се. 92 отново. За. Против. Въздържали се. Приема се. 93 за. Против. Въздържали се. Приема се. 94 за. Приема се. 95 за. 95 гласуваме за. Против въздържали се, приема се 96 за, против, нека проверим. 96. Моля, гласувайте сега. Край на гласуването и е отхвърлено предложението. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се 6 за, против, въздържали се, приема се. Сега 107 за, против, въздържали се, приема се. 111 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. 117 за, против, приема се. Компромис 8 за, против, при, приема се. 123 за, против, въздържали се, отхвърля се. 124 за, против, въздържали се, приема се. 125 за, против, въздържали се, приема се. 126 за, против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 против, въздържали се, приема се. 133 като допълнение за, против, въздържали се, приема се. 134 за, против, въздържали се, приема се. 135 за, против, приема се. 136 за, против, въздържали се, отхвърля се. 137 за, против, въздържали се, приема се. 138 за, против, въздържали се, приема се. 140 за, против, въздържали се. Нека проверим. 140 проверяваме. Гласовите моля електронно. Окей? Но. Един от НП е в повече. Да или не? Да. Не зная кой. Добре. Проблемът се реши. И? No, it's okay, but we have no result. Okay. <laughs> yeah, adopted, thanks. Благодаря, прието е. 141 е, за, Ние току-що приехме 140. 142 против. Приема се 143. За против. Приема се 144. 144. За против. Против. Против, моля. Против. Кой гласува против? Въздържали се. Отхвърля се. 145 за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 въздържали се. Нека проверим. Значи, гласуваме за 151. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Отхвърля се. Компромис 9 за. Против. Въздържали се. Приема се 158 за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 въздържали се, приема се. 175 за, против, въздържали се, приема се. 181, приема се. 182 за, против, въздържали се, приема се. 173 за, против, приема се. 176 за, против, приема се. 177 за, против, въздържали се, приема се. 178 за, против, приема се. 179 за, против, въздържали се, приема се. 180 не, проверяваме 179. Моля, сега гласувайте 179. Край на гласуването. Един от НП е в повече. С ясно приема се 180. Против, за против. Приема се 181. За против. Въздържали се, приема се. 182 за против приема се. Компромис 11 за, против, приема се. 192 за, против, отхвърля се. 153 е оттеглено. 194 192 отхвърляне, 193 е 194 гласуваме за, против. Още веднъж моля. За, гласуваме за, за 194. Против, въздържали се, приема се. 195 за, против. Нека проверим. Не разбрахме за 194. Гласуваме за 195. 195. Моля, гласувайте сега за 195. Край на гласуването. Приема се. Благодаря. Компромис 12. За. Против. Приема се. 198. Приема се. Компромис 13. За. Против. Приема се. 202. За. Против. Въздържали се. Приема се. 205. За. Против. Въздържали се. Приема се. 203. За. Против Извинявайте. 203 пада. Гласуваме 204 за. Против. Нека проверим. 204. Моля, гласувайте сега. Край на гласуването. Приема се. Компромис 14. Извинявай, да, така е. Компромис 14. За, против, приема се. 210 за, против, приема се. Компромис 15 за, против, въздържали се, приема се. 217 за, против, приема се. 218 за, против, приема се. Компрами 16 за, против, въздържали се, приема се. 229 първа част за. Извинявайте, аз бърках, казва председателят. Първата част пада, гласуваме за втората част. 229 втората част. За, против, Приема се. Нека проверим. Проверка, моля. Не искате ли? Госпожа Маркес. 231. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 17. За. Против. Въздържали се. Приема се. И компромис 18 с устното изменение. Има ли възражение за устното изменение? Осното изменение е от кого е то? От, Ал... от Алде. Госпожа Хол. Става дума за устни изменения. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика също за това, че ми позволявате да кажа това, което беше пренебрегнато. Трябва да се бави формулировката, но само когато това е изцяло съвместимо с целите на развитието в рамките на споразумението за економическо партньорство. Благодаря ви. Имате ли възражение против, против това? основно изменение няма. Тогава кой гласува за 18 заедно с това изменение? Приема се. 244 за, против. Приема се. 247 за. За. Против. Въздържали се. Приема се. 248 за. Против. Въздържали се. Приема се. 249 за, против, приема се 250 за, против. Още веднъж, моля. 252 за, против, въздържали се. Нека проверим. Гласуваме за 252. Край на гласуването. Приема се. 253 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 254 за. Против. Въздържали се. Приема се. 255 за. Против. Въздържали се. Приема се. 257 за. Не. 255. Отново да проверим. Rejected. No. Clear. Thanks. 257. Сега за 257 за. Против. Въздържали се. Приема се. 258. За. Против. Приема се. 259. За Какво имате да кажете? Не, не. Моля. Сега ще видим. 258. Добре, нека проверим. Софиш да държа, habe. Closed. Край на гласуването. И да видим. За малко. Но аз имам право. 259. За. Против. Въздържали се. Приема се. 261 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 19. За. Против. Въздържали се. Приема се. Чудесна страничка е следващата. 282. 283 са против. 283 още веднъж за. Против. Въздържали се. Приема се. 284 за. 283, нека проверим. Проверяваме. Моля сега гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 284 за. Против. Още веднъж 284 за. Против. Въздържали се. Приема се. 285 за. Против. Въздържали се. Приема се. 286 за. Против. Въздържали се. Приема се. 287 за. Против Нека проверим. 287 проверяваме. Край на гласуването. Приема се. 288. За. Против. Въздържали се. Приема се. 289 за. Против. Въздържали се. Приема се. 290 за. Против. Въздържали се. Приема се. 291 за против приема се 292 за против приема се 293 за против приема се 294 за против приема се 295 за против приема се 296 за против приема се компромис 20 за против приема се 303 за против, въздържали се, приема се. 304 за, против, въздържали се, отхвърля се. 305 за, против, отхвърля се. 306 за, против, приема се. 307 за, против, въздържали се, приема се. 308 за, против, въздържали се, приема се. 309 за, против, въздържали се, приема се 310 за, против, приема се 311 за, против, въздържали се. Нека проверим. 311, проверка на 311. Край на гласуването. Приема се. 312 за, против, приема се. 314 за, против, отхвърля се 315 за, против, приема се 316 за, против, приема се 319 за, против, отхвърля се 317 за, против, приема се 318 за, против, въздържали се, приема се 320 за, против, Нека проверим 320. Край на гласуването. Отхвърля се. 321 за, против, приема се. 323 за, против, приема се. 325 за, Устно изменение имаме тук, което изпуснахме от госпожа Тавалес. Имате тук устно изменение. Аз не искам устно. Не е необходимо да се изкажа. Тогава 325. Гласуваме 325. Кой е за? Значи не гласуваме за устното изменение. За, против, въздържали се, приема се. 326 за, против, приема се. 327 за, против, въздържали се, приема се. 328 за, против, въздържали се, приема се. 329 за, против, приема се. 320 с Устното изменение има... Извинявайте, 330, казва председателя с устното изменение. Кой е за? 330 с устното изменение за, против, въздържали се, приема се. 331 за, против, приема се, компромис 21. За, против, приема се. 346 за, против, приема се. 349 за, против, приема се. 351. 351 за. Против. Приема се. 352 за. Против въздържали се, приема се. Компромис 22 за, против, въздържали се, приема се. 363 за, против, приема се. 365 за, против, приема се. 364 за, против, приема се. 374 казва председателя. Не. Компромис 23. Компромис 23. За. Против. Раздържали се. Приема се. Благодаря, казва председателя, за напомнянето. 374. За. Против. Отхвърля се. 375. Трябва да промерим. проверим 374. Добре. Проверка на 374. Приема се. 375 за. Против. Въздържали се. Приема се. 376 за. Против. Приема се. 377 за. Против. Въздържали се. отхвърли се. 378. Добре, нека проверим. Проверим 377. Край на гласуването. Край. Отхвърля се. 378 за. Против. Въздържали се, приема се. 379 за. Против. Въздържали се, приема се. Компромис 24 за. Против. Въздържали се, приема се. 383 за. Против. Въздържали се. Приема се. 384 за. Против. Приема се. 385 за. Против. Въздържали се. Приема се. 386 за. Против. Въздържали се. Приема се. 387 с устно изменение. Има ли възражение против устното изменение? Няма. Няма. Тогава гласуваме за 387 с устното изменение. За, против. Въздържали се, приема се. 388 за, против. Въздържали се, приема се. 391 за, против. Въздържали се, приема се. 389 за, против. Въздържали се, приема се. 390 за, против, приема се. 392 за, против, приема се. 394 за, против, приема се. 395 за, против, въздържали се, приема се. 397 за, против, приема се. 398 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 25 за, против, въздържали се, приема се. 410 за, против, въздържали се, приема се. 412 за, против, приема се. Компромис 26 за, против, въздържали се, приема се. 427 за, против, въздържали се, приема се. 428. За, против, приема се. 429. За, против, приема се. 430. За, против, въздържали се, приема се. 431 за. Господин, не. 434 гласуваме. За, против, въздържали се. Отхвърля се. Проверяваме 434. Край на гласуването. Отхвърля се, отхвърля се. 436 за. Против. Въздържали се. Приема се. 437 за въздържали се, приема се. 438 за, против, въздържали се, приема, е, отхвърля се. Да проверим ли? Няма да проверяваме. Компромис 27. За, против, приема се. 443 за, против, приема се. 444 за, против, въздържали се, отхвърля се. 445 за, за, никой ли? Про, против, нека проверим. 445 проверяваме. Извинявайте. Трябва... То в 445 е прието. Трябва да гласуваме за 445. Моля, гласувайте сега. Край на гласуването. Отхвърлено е. Сега 4-4-6 за. Против. Въздържали се. Приема се. 4-4-7 за. Против. Въздържали се. Още веднъж. 4-4-7 за. Против. Проверяваме. 4-4-7. Съжалявам, но трябва да проверим 447. 447. Проверка. Край на гласуването. Прието е. 448 за. Против. Приема се. 449 за. Против. Приема се. 451. Не, то пада. 452 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 28 за. Против. Въздържали се. Приема се. 474 за. Против. Въздържали се. Момент. 467. Е, има проблем с превода, казва председателят. Не бива да съм толкова бърз, признава той. 467. 467. Гласуваме за 467. Кой е за? Кой е за? Гласуваме за 467. Против. Въздържали се, отхвърля се. 468. За, против. Въздържали се, отхвърля се. 400. 469 за. Против. Въздържали се, приема се. 470 за. Против. Въздържали се, приема се. 471 за, против, въздържали се, приема се. 400, компромис 29, всъщност за, против, въздържали се, приема се. 483. Приема се. 484 за, против, въздържали се. Приема се 485 за, против, въздържали се. Приема се 486 за, против, въздържали се. Нека проверим. 486. Край на гласуването. Приема се. Не, отхвърля се. Отхвърля се. 487. За против, прие... Е, въздържали се, приема се. 488 за, против, въздържали се. Нека проверим. 488. Гласуваме за 488. Край на гласуването. Приема се. 489 за. Против. Приема се. 490 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 491 за. Против. Приема се. 492 за. Против. Въздържали се. Приема се. 493 за. Против Приема се 494. За, против, приема се. Сега идваме за, за точка 5. За, против. Точка 5. От преамбюл. Точка 5. Гласуваме за, против. Въздържали се. Не, двое, два пъти гласувахме, сега имаме проблем. Не, нека проверим. За точка 5. Гласуваме. Край на гласуването. Приема се. 6. За. Против. Въздържали се. Приема се. 7. За. Против. Въздържали се. Приема се. 8. За. Против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 въздържали се, отхвърля се 46 за, против, приема се 47 за, против, приема се 1 за, против, приема се 2 за, против, въздържали се, приема се 3 за, против, въздържали се, приема се 4 за, въздържали, э, приема се 2 Емпл за, против, въздържали се, приема се. 3 за, против, приема се. 5 за, против, отхвърля се. 6 за, против, въздържали се, отхвърля се. 7 за, против, приема се. 8 за, против, приема се. 9 за, против, въздържали се, отхвърля се. 12 за, против, въздържали се, отхвърля се. 13 за, против, приема се. 14 за, против, приема се. 16 за, против, приема се. От инта 1 за, против, приема се. 4 за, против, Приема се. 7 за. Против. Въздържали се. Приема се. 9 за. Против. Въздържали се. Приема се. Имко. 2. За. Против. Въздържали се. Сега гласуваме за 2 от Имко. Против. Приема се. 3 какво трябва да, да проверим? Проверка на две. Проверка на две. Край на гласуването. Приема се. Три. Приема се 4 за, против. Приема се 5 за, против. Въздържали се. Приема се 6 за, против, въздържали се, приема се. 11 за. Не, извинявайте, 8. 8. 8 за, против, приема се. 11 за, против, въздържали се, приема се. 12. Първа част. За. Приема се. Втора част е покрита от компромис 6. 13 за, против, приема се. 14 за, против, приема се. 15 за, втора част за, против. Отхвърля се. 20 за, против, въздържали се. За 20 още веднъж моля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 въздържали се, приема се. 7 за. Нека проверим 6. 6. Гласувайте сега, моля. Край на гласуването. Приема се. 10 за. Извинявайте. Седмо глас. Трябва да гласуваме 7 за. Против. Приема се с 10 за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 Поздравление! Винаги е много хубаво, когато сме подпомагани от толкова много комисии. И така преминаваме към сателитната система на колегата Гланте. Но това не е неговата собствена сателитна система, това е само неговия доклад. И така, първи, първи, първа точка за, против, приема се две за, против, приема се три за,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 въздържали се, приема се. 20 за, против, въздържали се, приема се. 22 за, против, въздържали се, приема се. 24 на две части. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против. Тук не е много ясно. Проверяваме втора част на 24. Моля, гласувайте сега. Край на гласуването. Прието е. 25. Като допълнение за. Против. Моля ви, още веднъж 25. За. Против. Въздържали се. Про, проверка, проверка на 25. Край на гласуването. Прието е. Прието. 26 е. за, против, въздържали се. Това нищо не беше тук. 26 за, против, отхвърля се. 27 за, против, отхвърля се. 28 за, против, въздържали се, приема се. 29 за, против, въздържали се, отхвърля се. 30 за, против, въздържали се, приема се. 31. Разделно гласуване. Първа част. За, против, въздържали се, приема се. Втората част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 Въздържали се. Проверка. Проверка. Проверката на 52-2. Край на гласуването. Прието. И така, крайното гласуване. Не, не, забравих 54. За. Против. Въздържали се. Прието. И така, крайното гласуване. Моля, гласувайте сега. Моля, гласувайте сега за крайното, за общото гласуване. Край на гласуването приете. Доклада е прият. Поздравление на доклад, за докладчика. Благодаря ви. И така придвижваме се, връщаме се към 11-та точка, който излиза, ако обича да бъде тих. Госпожа Кавалио има думата сега към точка 11. Госпожо, госпожа Кавалио, моля, имате думата. О, oh, excuse me. Nobody told me. Yeah. No? Е should Моля, дайте ни възможност да започнем работа. И единственият, който има право сега да говори, е госпожа Карвайо. Oui, mais bon. Pardon Non, mais dis, arrête un peu de t'obséditer. Uh, Благодаря, господин председател. Бях в делегацията в Канкун за конференцията на 16-те и бях се председател на работна група 1 за промишлеността. От 1998 е, година присъствах на всички заседания на страните. Смятам, че Канкун беше един от примерите за най-добра организация, най-вече благодарение на добрата организация от страна на мексиканските ни колеги. Това въжи не само за чисто организационната страна, но и на съдържанието. Работата беше много приобщаваща и много изгодно се отличаваше от конференцията, на 5, е, конференцията 15 в Копенхаген. Е, в групата бяха взети 4 решения. Сега са, вече имаме две решения. Едното дългосрочно – И то е за конвенцията, другото е за протокола от Киото. Да продължавам ли, господин председател? Бих искала да привлека вниманието на колегите, че ние имахме успоредни преговори. Едните бяха за конвенцията, другите за протокола от Киото. И, разбира се, САЩ участваше само в преговорите за конвенцията, не и в преговорите за протокола от Киото. И когато ние казваме, че е имало проблеми при преговорите. Например, това, че Русия не се присъедини към втория етап след протокол от Киото, това се отнася не до преговорите, които бяха посветени на дългосрочните решения. Имаше много сериозен напредък точно при преговорите за конвенцията и успоредните преговори за конвенцията и за протокол от Киото бяха балансирани, защото преди конференцията на страните 15 Киото вървеше по-бързо, отколкото конвенцията, а сега вече темпото се изравни и за това можехме да напреднем по конвенцията при преговорите, защото там бяха всички страни, които, всички държави, които са страни по конвенцията а по Киото имаше само подгрупа от страни. Така че приключихме с две решения, които бяха одобрени от всички изключения на Боливия и също така аплодирахме на председателството. Доколкото знам, това е. До сега не се е случвало. Колегата Корола спомена основните теми и аз вече казах за двете решения. Имаше напредък в няколко области. Най-важният напредък беше, че успяхме да постигнем ангажимент, който ангажимент, който не беше част от преговорите в рамките на ОНЕ. Така че напреднахме що се отнася до промяната в климата, пакета за горите и трансфера на технологии. Uh, Също така, това, което беше важно, много беше по-положителен подход и от страна на САЩ и от страна на Китай. Също така, присъствието на Европейския съюз беше много добро, много ефективно, особено що се отнася до Белгийското председателство и много често имахме съвместни заседания с тяхни представители на парламента. Имаше важни компоненти, които ще влязат в цялостното споразумение. Надявам се, че тези важни части ще бъдат разгледани успешно при преговорите и на следващата конференция на страните в край на годината в Южна Африка. Те ще бъдат включени в общия документ. Благодаря. Искам да кажа само следното. 12 е, без 15 ще дойде унгарският министр и до тогава трябва да минем през три точки. Ще ви благодаря, ако сте кратки. Колегата Бенети и колегата Матиас. Благодаря, господин председател. Не повече две минути. Само искам да допълня това, което говориха колегите за резултатите от конференцията. Мисля си, че е важно колегите да придобият представа за това какво се е случило. Колегите, които не са а, били там, каква точно е била програмата и какво точно ние сме правили на тази конференция. Нашата делегация от ИТРЕ се състоеше от 12 души. И, както госпожа Карвалю каза, е, имаше три работни групи за промишлеността, втората беше за обезлесяването и третата беше за пазарните механизми и международните организации. Това наистина беше нещо много полезно от гледна точка на обмен на мнение. Имахме няколко двустранни срещи с САЩ, с делегацията на Япония, с Мексико, Южна Африка. И те бяха много интересни. Там не само обменихме мнение, но също така там също имахме възможност да експортираме, ако мога така да се изразя, европейски модел, европейски подход. Така че това правихме по време на тъй наречени допълнителните изяви, тъй като имаше заседания на работна група, но и успоредно с тези заседания също имаше други изяви, например семинари от, от порани за абсолютно всички. И имаше наистина голяма посещаемост. Един от тези семинари беше за енергийната ефективност и трансфер на технологии. Председател беше господин Лайне, председател на комисията ЕНВИ. Втория семинар беше за емисиите от морски и въздушния транспорт. Аз бях председател и това беше много добра възможност, както вече казах, да експортираме нашите европейски идеи. Резултатът от конференцията вече беше обсъден, вече беше представен от госпожа Карвалю. И накрая, господин председател, бих искал да кажа, че много благодаря на сътрудниците на комисиите ЕНВИ и ИДРА, най-вече на Джорджус и Адриан, защото винаги можехме да разчитаме на тях и бих искал специално да благодаря на тях. Председателят, благодаря ви, господин Матис. Eu também estendo os agradecimentos aos, aos uh, eh, funcionários das comissões. Благодаря, господин председател. Нека да благодаря на всички. Това, което казаха всички колеги, госпожа Корхола, в уводните си думи е, ни дава много ясна представа за случилото се в Канкун. Ще се опитам да съм възможно най-кратка, така както а, ни призовахте. Просто исках да кажа, че може още много да се направи. А, могат да се откриват нови форми на енергия и прочи и прочи, И се надявам, че ще работим по постигането на целите чрез задължителни споразумения и с Южна Африка, и с други страни. Благодаря. И така започваме с точка 15. Европейската агенция за мрежа в информация и информационна сигурност. Докладчикът има дума. Благодаря много, господин председател. Този доклад или по-скоро тези два доклада се занимават с Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност. Някои от вас си спомнят, че обсъждахме този въпрос в миналия мандат на парламента, когато удължихме мандата на ЕНИСА, Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност. И едно от важните неща е да обсъдим сега едно предложение за ролята и функцията на агенцията и още едно за удължаване на мандата, тъй като тя трябва да приключи дейността си през март 2012 година. Предлага се мандата да се удължи до септември 2013. Комисията предлага това в случай, че агенцията не успее да напредне толкова бързо, колкото би искала по предложенията по същество за регламент. Проведохме две срещи с докладчиците в Сянка и а, е, на втората среща е, дискусията беше изключително плодотворна. Нека още в самото начало да заявя, че има един основен въпрос, който не се покрива в предложението на комисията, на който трябва да бъде включен. Защото последния път, когато разглеждахме регламента по тази агенция, е, този въпрос възникна, а именно – въпроса за седалището на агенцията. Този въпрос е отражаващо значение за ефективното действие на тази агенция. И аз мога само да съжалявам, че трябва да настоим на това, но има много проучвания, включително и едно, в Камерата на лордовете, в моята собствена страна членка, което се занимава с седалището на агенцията. Агенцията е на остров Крит. Едно прекрасно място. Бил съм там, потвърждавам, че е чудесно място, но същевременно Крит е много отдалечен и пътуването до там отнема много време. нещо, което се отразява значително на работата на агенцията и на условията на труд на служителите. Все пак трябва да се занимаем с този въпрос, тъй като на практика не са изпълнени условията за страна домакин. Сега Знам, че гръцките власти се сблъскват с много затруднения в момента, но, но все пак факт е това, че е, те не са се изпълнили задълженията. Така че мисля, че трябва да а, обсъдим и този въпрос. Тъй като това е само начален етап на обсъжданията. Няма да навлизам в подробности, просто ще спомена най-важните въпроси. Предлагам обаче да се опитаме да разгледаме по възможно най-бързата процедура предложението за краткото удължаване на мандата на агенцията. Така ще дадем ясен сигнал е, на служителите на агенцията, че подкрепяме агенцията и че бихме искали тя да продължи да действа, но също времено е, ще се занимаем с някои въпроси, които са свързали с е, нейното управление и с нейната роля. Доста сложно е положението, защото тази агенция се занимава с въпроси, които се е, разглеждат е, като много важни е, от страна на държавите членки. Става дума за интернет, за мрежата като цяло, за киберсигурността. Не бихме искали да има застъпване е, между ролята на тази агенция и националните регулаторни органи. Тя би трябвало да носи е, допълнителна европейска стойност на мерките, а не да замества националните агенции. Комисията в своето предложение повдига няколко въпроса, свързани с действието на агенцията, но не споменава седалището. Те споменават различните национални подходи, говорят за ранното предупреждение и възможност за реакция на европейско равнище, говорят за това, че липсват надежни данни и познания за проблемите, които възникват и също така казват, че няма достатъчно добра оценка за рисковете е, пред мрежата, международното измерение, нуждата от сътрудничество за по-добро прилагане на политиката и също така необходимостта да се предприемат по-ефективни действия срещу киберпрестъпността. Това са все въпроси, свързани с сигурността на мрежата. Въпроси по същество – Има много неща, които трябва да се обсъдят. Няма да можем да покрием всичко тази сутрин. Но бих искал да се обърна към координаторите и е, да е, им предложа да организираме едно мини изслушване по тази тема, е, да работим с експертите, да, да видим какво е направено. Действително, комисията е свършила отлична работа, но все пак, за да имаме по-добра информация, ни трябва такова мини-изслушване. И също така, тъй като имаме такава възможност, бихме могли да поръчаме едно бързо и кратко проучване на въпроса, просто за да имаме още едно становище. Проведох една предварителна среща с унгарското председателство и те да е, казаха, че, ще, е, че биха искали е, работата по този въпрос да приключи по време на тяхното председателство, но аз със съжаление би трябвало да ги разочаровам, защото темата е изключително сериозна, трябва да се обмислим много внимателно и ако се работи сериозно, няма как да свършим а, през първото полугодие на тази година. Но, що се отнася до конкретния график, е, все още не е момента да го обсъждаме. това са основните неща, които исках да спомена. Разбира се, има много подробности, които не съм споменал. Бих искал обаче да изслушам мнението на колегите. Благодаря. Да, благодаря. Искам още веднъж да ви помоля да сте кратки. Сега давам думата за дискусия, защото имаме още един гост и унгарския министър. Християн. Благодаря. Аз ще съм кратък, поне ще се опитам. Мисля, че парламента и докладчи... докладчиците са в силна позиция има единство между тях и мисля, че това е важно. Важно е да, да се знае това, защото така комисията и съветът ще знаят, че парламентът иска да има една добре функционираща агенция. И това няма нужда да се аргументира още веднъж. Това не е организационен въпрос, а политически въпрос. Ние имаме Стекснет, имаме киб, е, киб, е, кибервойната в Исландия. От три, месе, от три седмици това е, е тази система не функционира. И въпросът опира до една ефективна структура в Европейския съюз. Това е политически въпрос. Къде ще се далището? трябва да е така подбрана, че да е в интерес на всички държави членки. Трябва ни предложение. И това е предложение от техническо естество. Това е първото, което исках да кажа. Второто е, че в рамките на, на една скала от 0 до 10 да се оцени ефективността на агенцията. Е, това, това е агенция с изпълнителни правомощия. Вероятно, сега в момента е, положението се намира на точка 4 по тази скала и би било хубаво да се повиши нейната ефективност. Има аспекти, които по принцип не са залегнали в предложението, които ние бихме приветствали. Хубаво би било госпожа Кройс да се вземе с тази тема, тъй като това е важна политическа тема, но има три аспекти, както казах, които според нас не липсват в доклада и това е на първо място организационния аспект. Ние говорим за, вертикална, за вертикалната структура а, и свързването хоризонтално на агенцията с комисията, но освен това имаме GRC и имаме един, една голяма област, която се занимава също с киберсигурността. Ето защо е хубава агенцията да се свърже хоризонтално и с други структури, не само с комисията. Освен това имаме и други програми, IT сигурност и безопасност е програмата, за която са отделени е, милиард и половина евро. И е, това са пари, които ние даваме за изследвания и докладът се занимава главно организационно с с отношенията между агенцията и комисията, но би било хубаво да се установят и осветлят отношенията на агенцията с други структури, откъдето има, има, идват и ресурси, т.е. програми за изследвания в този случай. Освен това, интересно е отношението с други международни партньори. Ме, Конгр... Американския конгрес постанови в рамките на една година да се проведат разговори с, Европей, с Европейския съюз за регулативната област, за, за регулирането на кибер областта. Сега кой ще бъде преговарящият комисията ли, или кой? Кой ще е и партньора в, от страна на международните органи? Освен това, не беше съсегнати въпроса за критичните инфраструктури в Европа. Министрите дадоха два, две години време да се помисли за това дали е, информационните технологии са критична инфраструктура. Държавите членки трябва да преценят дали техните информационни системи са до такава степен уязвими, но аспектът е по-голям, защото тук се намесва и частния сектор. И мисля, че частният сектор е развит много повече. Така че линията на отбраната е поставена при големите теле, телекомуникационни и информационни компании. Така че трябва да помислим каква е, каква, какво е отношението на Европейската агенция към, към частния пазар и частния сектор на информационни технологии. Така че това са аспекти, които не са изобщо засегнати в доклада. Ние сме готови да обсъдим тези допълнителни аспекти с комисията и смятаме, че те трябва да бъдат поети в дневния ред на агенцията. Искам да подчертая, че искаме да изработим една силна позиция на парламента съвместно с докладчика и докладчиците в сянка. И искаме да дадем време на докладчика да направи една концепция, да изработи една концепция за агенцията, която да й позволи агенцията да е представена достойно на, международен, на международно равнище, защото това е много важен въпрос. Много е важно да имаме ефективни структури, защото в момента такива няма. Лотикъл. Е, домнуле președинте, <clears throat> vreau să mulțumesc е, domnului Чичестер. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря на докладчика за чудесната работа. Както каза и моят колега, е, парламентът има силна позиция, достойна позиция и трябва да я защитава в преговорите с комисията и съвета по отношение на формата и компетенциите на агенцията. Е, сега ние говорим за краткосрочното удължаване на мандата за 5 години, но аз зная, че ние развиваме една дългосрочна стратегия, за дигиталното сътрудничество и е хубаво да помислим как ще преговаряме с нашите международни партньори за информационните мрежи. Важно е колкото се може по-рано да решим въпроса с мандата за преговорите, за да може да се вместим в преговорите защото в началото на 2012 година сегашния мандат изтича и няма да имаме възможност за удължаване на мандата на компетенциите на агенцията. За това сме съгласни с краткосрочното удължаване за 5 години. Но след това трябва да последва дебат за компетенциите на агенцията и то, това трябва да е основополагаща дискусия. Що се отнася до персонала на агенцията? и сътрудничеството с различни други мрежи. Би трябвало в този смисъл да мислим за период по-дълъг от 5 години. Агенцията би трябвало да докаже своята достоверност, своята благонадежност и е необходима координация между различни европейски институции, между частния и публичния сектор и за това е необходим, необходим период за по-дълъг от 5 години. Ние приемаме това краткосрочно удължаване на мандата, за да може да помислим сериозно за бъдещите компетенции на агенцията. Мисля, че една агенция за информационна сигурност трябва да се простира поне в рамките на 10-15 години. За това е необходимо да, да, необходимо да оценим отново компетенциите на НИСА. Благодаря. Госпожа Вален, като докладчик Сянка, искам и аз да изрежа своята позиция по подхода, предложен от господин Чичерте. Смятам, че е вярно, че има нужда от подход, който разделя работата на два етапа и че до 2013 трябва да се удължи мандата на агенцията. Междувременно на нашата комисия трябва да разгледа начина по който функционира агенцията и възможностите тя да работи по-добре във връзка с заплахите срещу сигурността на мрежата, с които се сблъскваме. Няма да навлизам в подробности но смятам, че има няколко важни момента, които трябва да са част от мисията на ЕНИСА. Едно от тях е определенето за това как информацията за публично-частните партньорства в Европейския съюз и от двете страни на Атлантика може да се обменя. И също това как може да се подобри обмена на информация между държавния и частния сектор, нещо, което ще подобри информацията за рисковете и ефективността. ЕНИСА също така трябва да разглежда сигурността като основен приоритет за държавните системи и е, при обществените поръчки. Трябва да се разгледа киберсигурността, е, комуникационната инфраструктура, възможностите за реакция при спешни случаи, както и е, възможности за реакция при спиране на тока и подобни проблеми за инфраструктурата. Трябва да има координация при борбата срещу кибератаките. Държавата, членка от която аз произхождам, най-вероятно няма с голяма готовност да предоставя пълна информация е, за този тип е, заплахи, но смятам, че трябва да се настои е, за по-добра координация и обмен на информация. Смятам, че ролята на МНИСА е важна и смятам, че агенцията трябва да стане по-бързо реагиращ инструмент и да работи заедно с частния сектор. Що се отнася до проучването, което господин Чичестър току-що препоръча на нашия департамент за проучване на политиката, аз смятам, че това е добра идея. И накрая дебата за НИСА, ако такъв дебат се проведе, трябва да се основава на конкретни факти и оценки и не трябва да ни отклонява от основният елемент, а именно функционирането на ЕНИСА а не да ни е, вкарва в дебати за това къде да е седалището и дали тя трябва да се премести или не. Благодаря. Някой друг искали да се изкаже? Чарлз? Е, не знам е, дали е, някой от комисията не желая да се изкаже, господин председател. Надявам се комисията да не вземе думата, защото няма да имаме време. Възможно ли е комисията да се вмести в една минута? Много съжалявам, но Имаме вече първия гост пред нас, който иска да се представя, а след 15 минути идва унгарски министр. Комисията за една минута, ако обичате. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на депутатите от парламента, които вече се изказаха. Ще кажа само, че разбира се, ние придаваме голямо значение на модернизирането на агенцията и много се радваме да чуем, че има предложение от докладчика да се премине към ускорено приемане на процедури и наистина трябва да обмислим как да модернизираме агенцията. Що се отнася до предложенията за напредък, Приветстваме предложенията на докладчика и ще ви подкрепяме във вашите обсъждания и дебати, винаги когато това е необходимо. Благодаря ви. Uh, uh, Благодаря на колегите за много полезните им бележки. Благодаря на комисията за конструктивното им участие и надявам се, че колегите координатори ще съгласят с предложението за изслушване и за проучване. И след това ще се върнем отново към този въпрос по-късно през тази година. Благодаря ви, господин председател. Председателят, благодаря ви. 28 януари, 10 часа е крайния срок за внасяне на изменения. Продължаваме само говорим за разширяването на мандата. Сега точка 16. Нашият гост е господин Карло Десторидес, изпълнителен директор на Европейската агенция за глобална навигационна спътникова система. Ще бъде кратък. Много се радвам, че сте тук. Ще ви дам възможност накратко да се представите и може би ще имам възможност да отговорите на някои въпроси. Моля да ни извините, че не бяхме много учтиви спрямо вас, но наистина имахме много напрегната програма и сега, за съжаление, също нямаме много време. Заповядайте, имате думата. Господин председател, уважаеми депутати в Европейския парламент, позволете ми да започна моето първо посещение във вашата комисия, комисията ИТРЕ, като кажа, че много ясно осъзнавам, каква е новата институционална архитектура в резултат от Лисабонския договор и осъзнава изключително важната роля на Европейския парламент в процеса на вземане на съвместни решения. Затова бих искал това мое първо посещение в Итре да стане възможно за установяване на плодотворно и отворено сътрудничество с вас по време на целия ми мандат. Обеден съм, че вашите идеи и предложения, както и критичните ви бележки, които също са необходими, ще бъдат много полезни за програмата и за агенцията. Разбира се, моят основен събеседник и партньор е ще бъде госпожа Ниблер, която е представител на парламента в управителния съвет. И разбира се, ще поддържам постоянен диалог с нея. Съвсем накратко бих искал да ви дам представа за състоянието с проекта Галилео. През 2011 година ще бъде важна за нас – първо, нека да започна с проекта Егнос. Той след един месец ще бъде обявен като проект, който вече изцяло ще може да се ползва от е, гражданската авиация. И това е важно, защото това е голям успех. Вие знаете, че Егнос работи много добре. Това е втората в света система, след американската система ВАЗ, която увеличава възможностите на GPS и ние очакваме голям пробив в дейността на гражданската авиация. Бяха разработени над 500 процедури и ние се надяваме, че най-големият доставчик на навигационни услуги в Европа ще може да започне да работи. Сега за Галиле. Четири от общо шест договора вече са били подписани, вече са подписани и двата оставащи ще бъдат финализирани до лятото. Накрая и най-важното е, че до септември тази година първите два сателита в конфигурацията ще бъдат изведени в орбита. Така че това е първия голям етап в реализирането на проекта, защото ние ще започнем да пускаме всички сателити, като се започнат в септември тази година. Също така ще между 2012-2014 ще бъдат изведени на орбита всички останали сателити, за да може около 2014-2015 година да започнат да се предоставят услугите. Аз смятам, че, що се отнася до Галилео, целият потенциал – на Галилео, една съвременна система, която разширява възможностите на географското позициониране чрез сателити, е, че Галилео ще може да започне работа през 2014-15, което е изключително важно. Смятам, че Галилео има целият потенциал да гарантира стратегическата независимост а също така ще донесе и економическа полза. Това е наистина ключова програма. И агенцията, която ще ръководя, ще има ключова роля, особено в две сфери. Първата е сигурността, особено що се отнася до функционирането на центровете за сигурността, а също така и при сертифицирането на условията за сигурност. Една друга, или по-скоро втората важна сфера, в която ще работи наред с други нашата агенция, е комерциализирането на сателитните системи. Тук основната задача да може да се премине безпроблемно от етапа на внедряването към етапа на пълна експлоатация. Това е много важно, особено що се отнася до Галилео, тъй като потребителите на Галилео са много разнообразни, тъй като Галилео е един много многообразен, многоаспектен проект и за това нашата агенция се надява да даде своя принос. Благодаря ви. Благодаря. Има колеги, които искат да се изкажат. Господин Гланте получава като първи думата. Благодаря. Честито за новата функция и ви пожелавам приятно прекарване в Златна Прага. Имате много големи задачи пред себе си и пред Калилео. Може би трябва всички да се погрижим за това още един колега да отиде в Прага. Разбрах, че има трудности за, при, за набиране на персонал. Не зная дали имате е, реакция от комисията за това. Благодаря, колега Рамек. Я бих така пану редители хотел поград... Благодаря, господин председател. Аз искам също да поздравя директора и да му пожелая много успех, защото ще бъдем и съседи в Прага. Аз от 25 години живея недалеч от агенцията и мога само да потвърдя, че в Прага може да се живее добре. Моят въпрос е, в какво се заключават проблемите на агенцията в тази първа фаза и как може парламента да помогне на агенцията? Благодаря, госпожа Теклар. Е, Благодаря, господин председател. Аз също искам да ви поздравя с новото назначение и като докладчица искам да кажа следното. Мисля за бъдещата система Галилео и нейните приложения в транспорта и за GSM системата, която също може да се използва в транспорта. Естествено, необходима е инфраструктура и необходими са инвестиции, но е важно и сега още да се инвестира в изследванията, за да може да предложим специфични услуги. Така че да имаме някога една функционална инфраструктура, която обаче да може естествено и да използваме. И това ще може да го направим само ако имаме вече изпробвани услуги и програми които в последствие да може и да продаваме на пазара. Надяваме да може да убедите комисията и държавите членки за това, че ще са ви необходими средства, които да се инвестират в изследванията. Искам да ви помоля да се съсредоточите върху следното – а именно върху разширяването на системата в източна и югоизточна Европа. Тези региони не са покрити достатъчни, за да може да имаме наистина една, един европейски пазар. И последната област, която искам да засегна – на международния пазар ще има нужда от допълнителни частоти, за да може да функционира пазара. Какво планирате в, тази, в този смисъл? Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. Аз също бих искал да ви пожелая успех в бъдеще и да ви поздравя. Много се радвам, че вие ще имате стратегически съюз с Европейския парламент в това да убедим европейската общественост колко е важна тази технология и как тя трябва да бъде внедрена колкото се може по-бързо. Пожелавам по-малко проблеми на агенцията в комисията. По бюджетен контрол много често виждаме, че има проблеми с финансирането на агенциите. Надяваме се, че с вас няма да бъде така. Смятам, че ще бъде много добре, ако агенцията с нейните ресурси ще може да убеди обществеността в Европа, че тези проекти ще бъдат реализирани, ще бъдат полезни, защото многогодишната финансова рамка предвижда необходимите средства, но също и както каза госпожа Тикао и за приложенията на програмата. И аз ви пожелавам успех и смятам, че трябва да продължим да се консултираме в бъдеще, защото ние трябва да гарантираме успех пред европейските граждани, да покажем, че не харчим техните пари на празно. И така, е, давам думата на госта да отговори на въпросите. Yes, let me first uh, address the question Позволете ми първо да отговоря на въпроса на господин Гланте за преместването в Прага. Не споменах този въпрос в уводните си думи, но това всъщност е едно от основните предизвикателства за агенцията. Мисля, че е твърде рано да се каже дали това преместване а, ще се случи а, до 6 месеца или е, до година. Е, има много технически въпроси, които са свързани с него. Сигурността е една от важните задачи на агенцията. И е много важно да се разбере дали сигурността на сградите на агенцията в Прага може да бъде напълно гарантирана. Много важно е да се охранява строго натрупаната в агенцията информация. Що се отнася до коментара на господин Ремек и въпроса кои са предизвикателствата, които ние виждаме. Бих казал, че изграждането на системата Галилео се намира в критична фаза и трябва да се действа много организирано, за да се спази графика именно 2014 година. Господин Ремек, също така, попита как парламентът може да подкрепи агенцията. Както казах, с новия регламент, който бе прият наскоро, за първи път ще има представител на Европейския парламент в правителния съвет на агенцията, което ще даде ясна представа на парламентаристите за ежедневните трудности и проблеми, с които се сблъсква агенцията. И е много важно вие да бъдете добре информирани за тези трудности. Госпожа Цикао заяви, че е много важно да се инвестира в предоставянето на услуги и смятам, че това е важен въпрос, защото 90% от услугите, които идват от Галилео, не са за производство и за инфраструктура, са много повече в областта чертана от госпожа Цикао. Именно заради това трябва да се съсредоточим върху този въпрос. Комисията е разработила подробен план за действие който се занимава с различните отрасли а, и области, в които могат да се прилагат услугите на Галилео. И една от основните ми задачи е да работя с комисията, за да може този план за действие да се изпълни. Тук има и един малко по-сложен въпрос – Липсват средства. И за това средствата по рамкова програма 7 са изключително ограничени. И така се казва, че ние не можем да финансираме услуги и приложения точно сега, когато тяхната потребност може да е най-голяма. Затова трябва да използваме всички възможни средства за набиране на средства, включително и чрез сътрудничество с Европейската инвестиционна банка, за да намерим някакви нови варианти за финансиране, за да можем да довършим задачата си. И още един коментар по EGNOS. Много се радвам, че се интересувате от EGNOS. Системата съществува, трябва да я използваме. Вярно е това, че в източна и южна Европа има някои проблеми с покритието. Но ви уверявам, че необходимостта от разширяване на обхвата – се разбира и това е един от приоритетите на комисията. Така че се надяваме до една година да можем да покрием и оставащите европейски страни. Бе споменат въпроса и за частотите – Една от най-важните е, силни черти на Галилео е, е, че той е напълно оперативно съвместимен по отношение на частота, достъп до кодове, формати на данни с GPS-ите. Това означава, че дори когато не се използва пълното съзвездие сателити, е, е, вече ще е, имаме значително подобрение в услугата. Нещо, което не може да се каже за руската система ГЛОНАС и за китайската система за навигация. Има и друг важен въпрос – Честотите, които се използват от Китай. И този въпрос се разглежда на най-високо равнище в комисията. Последният коментар беше свързан с бъдещето на агенцията. необходимостта да се избегнат грешки, допуснати в миналото. През последните две години е, работя в комисията и я познавам много добре. И смятам, че ще е, донеса със себе си е, това познание и към тази област. Мисля, че едно добро сътрудничество с комисията ще бъде много важно, като разбира се е, се зачитат съответните роли на комисията и на агенцията. И в тази връзка нека да ви кажа, че доклада на комисарята Яни миналата седмица в Страсбург по отношение на средносрочния преглед действително постави начало на един дебат – парламента и в съвета за бъдещето на Галилео. Три важни въпроса се повдигат тук. Два важни въпроса – дългосрочното финансиране и управлението. Ще се опитам да допринеса за разрешаването на тези въпроси до толкова, доколкото мога, защото ако гледаме към бъдещето на Европа, агенцията, която аз ръководя, може да изиграе много важна роля. Господин Торидес, искам да ви благодаря от името на комисията, че намерихте време да дойдете при нас, че отговорихте на въпросите ни и Искам да ви уверя, че със сигурност ще може да си сътрудничим в бъдеще, особено ще може да добре да работите с онези от колегите ни, които се интересуват от тази тема. Пожелавам ви да се придвижите по-бързо към преговорите, но беше много интересно да се запознаем с вас, да разберем последно, последното положение, в което се намирате, да разберем повече неща за агенцията. Благодаря. dialogului. Vă rădăficul ce e foarte. Es geht äh, direkt in die Debatte weiter. darf äh, bei uns Herrn Minister Schäferwey. Продължаваме с дискусията и продължаваме именно с нашия гост, господин Чефелвай унгарския държавен министр по стратегически въпроси, който отговаря за промишлеността и научните из изследвания. Малко сме позакъснели. С, с времето за това ще спестя въведението и ще дам думата веднага на нашия гост. Благодаря, господин председател. Уважаеми депутати, дами и господа, преди да премина към конкретните досиета, бих искал да погледна по-широко. Какво точно е поставено на карта, когато става дума за развитието на промишлеността. Време е да отговорим на тези полки, които си извлякохме вследствие от финансовата криза. Разбира се, някои от нещата са ясни. Необходимо е по-тясно сътрудничество в сферата на фискалната и економическа политика, но мисля, че има някои не толкова очевидни полки, които искам да споделя с вас. Бих искал да привлека вашето внимание към три основно момента. Първо, защо трябва да се средоточаваме е, само върху фискалната стабилност? Нека да не забравяме, че трябва да положим усилия и да инвестираме в увеличаването на конкурентоспособността на европейската економика. Без това няма да можем да решим фискалните неравновесия и дълга. Второ, има все по- важни движещи сили за развитието. от Това са иновациите, инвестициите в човешките ресурси. И освен това, може би това ще ни позволи да осигурим едно по-екологосообразно бъдеще. Трето, не трябва да забравяме, че възстановяваните растежа трябва да бъдат устойчиви и трябва да пораждат работни места. Аз смятам, че растежът без работа, без работни места е пирова победа. И, разбира се, економически проблеми не започват с економиката. Обикновено техните корени са в човешката природа и в политиката. Затова необходими са политически отговори, както на нивото на държавите членки, така и на нивото на Европейския съюз. И най-важно изискване тук е, че трябва да имаме възможността да виждаме както цялата гора, така и отделните дървета, които я съставят. като гледаме цялата гора, имаме амбициозната стратегия Европа 2020 година, която не е просто механичен наследник на Лисабонската стратегия. Тази стратегия предлага много повече конкретни целеви показатели, предвижда по-силно управление и най-важното предвижда по-смели реформи на европейско и национално ниво. Ако разгледаме отделните дървета, ще видим европейския семестър и други мерки, позволяващи предварително да се зададат параметрите на економическия надзор и сътрудничество. И по този начин съветът за конкурентоспособността ще проведе конкретна дискусия по темите, посветени на повишаването на конкурентоспособността. Тук, разбира се, не трябва да забравяме за една комплексна индустриална политика и иновациите. Ако разгледаме дървета по дълно ще видим, че има много различни досиета. По някои от тях отдавна се работи, някои от тях са по-нови. Какво очакват от нас европейските граждани и предприятия? Те искат да финализираме това, което отдавна би трябвало да бъде финализирано. Дами и господа, когато говорим за конкурентоспособността, бих искал да очертая три основни принципа, от които ще се ръководя по време на нашето председателство. Смятам, че те са от решаващо значение, за да се проправи пътя към възстановяването на европейската економика. Първият принцип е нека правенето на бизнес, економическата дейност да не бъде толкова скъпоструваща в цяла Европа. Това от ключово значение за възстановяването от кризата, економически растеж и създаване на работни места. Нямаме нужда от повече подробности в регулация, му обратното. Трябва да премахнем пречките ограниченията. Трябва да включим в уравнението самите предприятия. И освен това, нека да не забравяме, че а, на тях е много сложно понякога да преминават през всички бюрократични а, а, лабиринти и те губят пари от това. По този начин се губи ефективността, губят се ресурсите. Затова политиците винаги трябва да си задаваме въпроса дали позволяваме дали правим всичко, за да позволим на предприятията да се средочат върху основната си дейност, а именно създаване на стоеност. Затова най-важното досие за нас ще бъде актът за малките предприятия. Малките и средни предприятия са изключително затруднени поради голямата административна поради изключителната административна тежест, затрудненията, проистичащи от затруднен достъп до кредити. Затова най-важното за малките и средни предприятия е да не се чувстват самотни. А това, че те са самотни, означава, че много често те нямат своя политически глас. Те не могат да допринесат за оформянето на економическите, политически и нормативни условия. Важно е да се продолее тази самота. Трябва да помогнем на малките среди средни предприятия да получат достъп до финансиране. Трябва да се намали административното време за тях. Трябва да им помогнем да намерят достъп до пазари в други страни. Трябва да им помогнем да станат по-силни. Един британски економист беше казал, че малкото е красиво. Аз бих искал да подчертая, че също ние трябва да създадем политики, които да позволят на малките предприятия да растат. Малкото може да бъде хубавото, но когато някой става по-голям, по-силен, това е още по-хубаво. Така че подпомагането на малките и средни предприятия да получат достъп до пазари, финансиране. И при тази важна задача унгарското председателство предвижда да направи средносрочен преглед на акта за малките и средни предприятия. През май съветът ще приеме своите заключения. И освен официалните заседания, ние искаме да обсъдим другите министри по неофициален начин – в Унгария, по какъв начин да подпомогне малките и средни предприятия. Укрепването на инновационния капацитет на малките и средни предприятия също така много важна мярка, предвидена в акта за малките предприятия. Освен дейностите в съвета, ние възнамеряваме на 24-25 май да организираме конференция по света на малките и средни предприятия. Там ще бъдат поканени също така европейски предприемачи от всички държави членки. Също така важно е да бъдат намалени разходите по сделките за да може да се намали стоиността от извършване на економическа дейност. Това е вторият ми принцип е необходимостта от политики, които да преоделят фрагментацията, изкривяването на пазара. Известно е, още от Адам Смит, е, че разделенето на труда е източник на по-високата производителност. Също така е известно, че разделянето на труда се ограничава от размерите на пазара. Затова ние трябва да използваме максимално целият потенциал, който се предлага от единния пазар. По този начин ние трябва да преоделяем фрагментирането на пазара – фрагментирането на пазара води до много отрицателни последици. Концентрира се прекалено много економическа власт в ръцете на едни и същи големи предприятия и фирми. С други думи, фрагментирането на пазара намалява потенциала за економически растеж и създаване на работни места света. Затова политиците винаги трябва да си задават въпроса какво ще помогне на бизнеса. И при това трябва задължително да се преодолее проблема с фрагментирането на пазара. Сега бих искал да се съсредоточа върху най-важния въпрос. Европейското изследователско пространство се оказа много плодотворна идея, въпреки че на национално и на регионално ниво системите за научно-изследователска и научно-развойна дейност все още изостават. Това води до увеличаване на разходите при покриване на дейностите, нещо, което е недопустимо, особено в условията на криза. При преодоляването на фрагментирането на пазара, ние също така ще се средоточим върху по-голямо обединяване на дейностите в рамките на седмата рамкова програма. Съвета ще проведе отделно обсъждане на тази тема. Като професор по економическа география, аз съм убеден, че Европа трябва да отчита и трите аспекта на научно-изследователска дейност. Чистата наука, фундаменталните изследвания, науката за конкурентоспособността и науката за обществото, където гражданското общество поставя задачи пред науката. Бих искал да ви дам една обща представа за изключително важния въпрос, именно упростяването. Трябва тук да се извърши един квантов скок. Аз си създадох собствен лозунг – иновация, а не бюрокрация. Изключително е важно да се увеличи участие на държавите членки, които все още не са достатъчно представени. Това са преди всичко страните от Централна и Източна Европа. И ако видите различни статистически данни, ще видите, че те изостават по много показатели. А ние ще имаме конференция на 24-25 февруари и на тази конференция ще имаме възможност да обсъдим препоръките и цялостния доклад за седма рамкова програма. През март ще проведем среща за обмен на мнения и вероятно ще има заключение на съвет по този въпрос. Но ако разгледаме 10 препоръки, свързани с седмата рамкова програма, ще видите, че някои тези препоръки се отнасят до бъдещето. Ще спомена само три. Нивото на финансиране трябва да бъде най-малкото запазено. За бъдещата рамкова програма 8 независимите експерти препоръчват дори увеличаване. Второто, преминаване към подход, който е повече основан върху доверието и по-голямо толериране на риска от грешки. Ние искаме да проведем среща, на която да започнем първото обсъждане на ниво министри за това каква точно трябва да бъде рамкова програма 8. Необходимо е да се намали, както вече казах, стойността на извършена економическа дейност. Необходимо да се преодолее и фрагментацията на пазара. Затова третият ми принцип е необходимостта от общностни политики, за да се увеличи конкурентоспособността на Европа и нейните предприятия в глобален мащаб. Европа изоставя не само сферата на научно изследователската и научно-развойната дейност, но и също, що се отнася до възприемане от економиката на резултатите от изследванията. Необходимо е да има едно създаване на знания, пораждане на знания, което да има практическо приложение. Госпожа Меркел каза, че можем да запазим процъфтяването на Европа, ако станем най-инновативен регион в света. Обаче все още не достигат ресурси, които са необходими, за да се гарантира процъфтяването на Европа и този проблем трябва да се решава на европейско ниво. Затова приветствам инициативата за суровините и смятам, че това също е приоритет. Съветът по конкурентоспособността ще направи своите заключения и унгарското председателство би искало да работи по този въпрос. Европейското партньорство е много важен приоритет за нас и ние се очакваме започването на пилотно партньорство. Евро... Значението на Европейския институт за иновации и технологии също така беше подчертано. И освен това европейските институции разработват своите стратегии за иновации. Съвместните инициативи са изключително важни сред инициативите, отнасящи се към европейското изследователско пространство и те допринасят за изпълнението на стратегията Европейски съюз 2020. Вече споменах за суровините. Това също е важен въпрос за унгарското председателство. Ние смятаме, че ние трябва да гарантираме сигурността на доставките за Европа. Очакваме съобщение от комисията основа на плана на действие и на съвета по конкурентоспособност определено ще разгледаме това съобщение на комисията. Дами и господа, Европа в момента е изправена пред огромни предизвикателства. Те изискват огромни усилия от всички нас. Ние не трябва да ограничаваме нашата амбиция да направим Европа по-силна. Това е мотото на унгарското председателство. Европейската общност принадлежи на всичките членове и трябва да отразява амбициите и цели на всички елементи и членове на общността. Това не съм го казала аз, а това го е казала Маргарет Тачър. Не трябва също така да забравяме, че Европейският съюз принадлежи на всичките му граждани. Трябва да отразява надеждите и целите на всички свои граждани. Затова съм абсолютно убеден, че Европейският парламент и съвета по конкурентоспособност трябва да работят заедно в тясно сътрудничество. А ако постигнем това, ще преодолеем много от пречките и ще можем да направим големи стъпки в посока към това економическата дейност да не струва толкова много на европейските предприятия. Ще можем да преодолеем фрагментирането на пазара, особено в сферата на изследователската дейност и ще можем да увеличим конкурентоспособността на Европа и нейните предприятия. Ние по този начин ще внесем, ще дадем нашия принос за възстановяването на Европа. И искам да благодаря и на нашите предшественици, испанското и бългийско председателство. Те работиха много добре с вас сферата на индустриалната политика. Искам да ви уверя, че ние ще продължим да работим в дух на тясно сътрудничество с вас в тази сфера. Ще положим максимални усилия да работим в добро сътрудничество с нашите полски и датски колеги. Благодаря ви много за вашето внимание. За мен ще бъде голямо удоволствие да отговоря на вашите въпроси и на вашите предложения. Благодаря ви. Благодаря. Вече има първите колеги, които искат да се изкажат. Всеки има по една минута. Господин Георг. Благодаря, господин председател. Благодаря на министъра за въведението. Искам да кажа, че се радвам много, че унгарското председателство ще се занимава с научните изследвания, въпреки финансовата криза. Знае, всички знаем, че мобилността, инвестициите в изследванията са много важни. Има пропаст все още между държавите, старите и новите държави членки, но какво ще направи унгарското председателство, е, всички държави членки да бъдат представени на равни основания, на равни начала в е, различните програми. Е, иновация вместо администрация, това мото не го разбрах много добре, но моят въпрос е следният. Какво е значението на в иновационната политика на ниско въглеродната економика. Освен това, казахте нещо за ниските разходи. Фридман казва, всеки няма нищо такова като безплатен обяд. Ако не, разходите се свалят, то кой ще плаща за тези свалени разходи? Освен това, Лудвих Фрех каза, в, е, доверието е добре, но необходимо, необходима, необходим е и контрол. А в до, до каква степен ще играе роля контрола при вас? Освен това, доста лирично се изказахте за малките предприятия, но нищо конкретно не казахте. Може ли да кажете нещо по-подробно. Председателя, да, това беше доста бързо. Госпожа Каволю. Благодаря, господин председател. И аз искам да поздравя министъра и унгарското председателство и е, да го поздравя за това, че е, унгарското председателство се средоточава върху опростяването на програмите за научна дейност и иновации. Наскоро такъв план започна, бе прият и комисията започва да го прилага, но се сблъсква с някои проблеми в съвета. Не в, в съвета по конкуренция, а в съвета по економически и финансови въпроси и по-конкретно във връзка с така нареченото допустимо а, ниво на грешки. Какво може да се направи за това, госпожа Херцог? Госпожа Херцог, благодаря. Господин министр, вие сте първият, който е спечелил ръкопляскания тук в нашата комисия като гост. И искам да ви поздравя с това, което казахте. Най-напред, моят въпрос е за малките и средни предприятия. предприятия. Знае, че това е ваш предприят, е, приоритет. Една от най-големите трудности е задлъжнялостта на предприятията помежду им и по принцип. Бих искала да разбера повече по този въпрос. Освен това, освен възможността за иновации, трябва да имаме и възможност да, да дадем възможност на малките и средни предприятия да използват иновациите. Особено, що се отнася до технологиите, които намаляват въглеродните емисии. Малките предприятия не разполагат с необходимото знание и с необходимите технологии. Радвам се, че ще има конференция посветена на малките и средни предприятия през май месец, но не се радвам за това, че всяка година в рамките на пролетното председателство има седмица за малките и средни предприятия. Това ще е, поеме полското председателство. Може би може да кажете нещо за тази седмица. Господин министър, имате думата. Ако ми разрешите, ще отговоря на унгарски. Естествено, трябва да виждаме едновременно и отделните дървета, и цялата гора. Това не е лесно, но ще се опитам да отделим нужното внимание на всяко от досиетата. Бе зададен въпрос за междинния доклад на седмата програ... рамкова програма по изследванията. Изследователските институти от източна и юго-источна Европа имат наистина малко шансове за да, да се включат в тези проекти. Аз говорих и с професор Беке от LSC е. и мислихме с него какви са причините за това. Има различни причини. 40 години след Световната война, след Втората световна война и е, крайшната посока, в която бяха тръгнали тези страни през последните 40 години, но въпреки това има и положителни развития и други колеги министри са на това мнение, но най-важният проблем е, че няма подпомагаща инфраструктура, която да подеме учените и да им помогне. Това е основният въпрос. Тук трябва да насочим нашите усилия. Трябва така да построим нашата инфраструктура, че да улесним работата на учените. Не бива да се забравя следното принципът на Седмата рамкова програма е обмяна на най-добри практики и трябва да се създаде именно възможността да се обменят тези практики, да се популяризират. В източноевропейските страни ни трябва именно такава подкрепеща, подпомагаща инфраструктура. Между 15 и 20% е частта на тези практики. И 15-20% са хората или предприятията, които които профитират от тези инвестиции. Наистина, иновации вместо администрация. Това е много важно, защото ако видим колко време прекарват учените с, изпълва, с попълване на различни формуляри, това е страшно много. В някои случаи това е половината им от работното време. И те попълват формуляри, а не се занимават с истинска наука. И ако погледнете всички тези подготвителни фази за различните проекти, те, те е, учените много често се плашат и не искат да участват. И това беше причината, заради която аз споменах моето мото защото административният капацитет липсва в източноевропейските страни. И аз съм съгласен с цитата, че няма безплатен обяд в този случай. Това е Милкън Фридман, който го е казал всъщност, но два пъти по-скъпо, скъп е този безплатен обяд, в противен случай той е, е, няма никаква стойност. Е, искам с това да кажа, че всяка дейност е важна и всяка дейност е свързана с администрация и управление, но когато става дума за научни дейности и за обществените поръчки в областта на науката, то административните тежести трябва да се намалят. Да, но има разлика между изследване и иновации, нали? Да, да, казва министърът, разбира се, има огромна разлика между тези две неща. И ако мога да го формулирам, бих казал последния начин. в науката ние инвестираме, за да получим знанието а иновацията е, че ние прилагаме новото знание, за да спечелим пари За да генерираме печалба. Сега въпросът е как да формулираме този кръг, този кръговрат, как да го сключим, за да е най-ефективен. Опростяване. Опростяването. Ние имаме една работна група, която сме създали от различни министри. Uh, Работим по въпроси за простяване и ще излезем с практически предложения как да го направим. Важната задача е тук да се работи чрез подхода на съвместната работа на трите председателства, за да се уточни как точно да простим всичко това. И по последния въпрос. Е, Третия въпрос засягаше задлъжнялостта на предприятията помежду им. Мисля, че стъпките, които трябва да направи съвета по конкурентоспособност, е най-вече да се съсредоточи върху приложението на нашите препоръки. Малките и средни предприятия трябва да са в центъра на нашето внимание. И това ще допренесе до това, че е, до това да се намалят административните тежести за малките и средни предприятия. Както казах, ще организираме конференция, но за съжаление органи... от организационна гледна точка няма да може да организираме цяла седмица посветена на малките и средни предприятия, поне под наше председателство. За съжаление, това е така. Аз също много съжалявам. Господин министър, казва председателят, благодаря ви за вашето присъствие, благодаря ви за интересната информация, която споделихте с нас и се радвам, че успяхме с ваша а, е, помощ да успеем да направим една продуктивна дискусия, въпреки краткото време. Трябва да кажа на мен, много ми хареса, както и на нашите колеги много им хареса, че говорихте с нас на различни езици, то много успешно. Надявам се на бъдещо сътрудничество. Искам да кажа, че и колегите, които бяха миналата година в Унгария, останаха също с чудесни впечатления. Благодаря ви. Darf damit die Sitzung schließen und Закривам заседанието и искам да помоля колегите да се оттеглят бързо, защото имаме заседание на координаторите. На координаторите трябва ни всяка минутка. За това моля ви напуснете бързо и тихо.